Е Председателят Госпожи и господа, продължаваме с следващата точка. Доклада на госпожа Санчес Шмидт «Културният и творческият сектор в Европа като източник на растеж и работни места». Първо ще дам думата на госпожа докладчика за 4 минути. Господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги, да се насърчават творчеството и културата за увеличаване на езътността в Европа е едно отлично заглавие. Това е една логическо продължение на доклада ми от 2011 година, който беше прият от Европейския парламент. По време на криза трябва да се намерят реш... конкретни решения за увеличаване на заетостта и развитието. А културният сектор е отлично поприще за това и се оказа, че този сектор е много по-устойчив, отколкото много други сектори в економиката на Европейския съюз. Помага за разпространение културата на Европа и дава възможност за културно, включващо и интелигентно развитие този, този сектор насърчава едно по-широко обучение и познаване на Европа и света и през последните 20 години този сектор е спомогнал за увеличаване на заетостта и над 200 милиарда оборот през последните години. Този сектор има огромен потенциал който се подплаща в последно време от развитието на цифровизацията. Как във време на криза да можем да се възползваме от ползите и да използваме по-добре финансирането, за да как да използваме е, творческа Европа, фести, фестивалите, е, е, социалния фонд. Нека не забравяме, че фестивалите в, Кан, в Залцбург имат огромно положително положителни последици за економическото развитие на тези региони. Аргументите са ясни. Това е, творческия и културен сектор има огромен потенциал, води до е, по-голяма социална кохезия и същевременно създава развитие. За това обаче е необходимо да се наблегне на следващите проблеми. Е, дигитализацията на културното наследство, нови, е, нови модели, нови модели за защита на авторското право, нови правила за пресата, телевизията и всички тези аспекти ще могат да допринесат за развитието на европейското културно пространство. Европейският съюз трябва да, да да спомогне за развитието на този сектор, защото по този начин ще спомогне за културното, културното раз, разнообразие и неговото развитие, за допълнителна добавена стойност и за, за, за създаване на ценности, които не могат да бъдат изнасени. Е, културният и творчески сектор е, също така играе все по-голяма роля за новаторството и напредъка. Е, културното и, културното и творчество сектор дава е, възможност за заетост на млади много повече, отколкото в други сектори. И не, не забравяме и е, на творчески и културен разцвет, който се е, разпространява и е, от е, културните столици на Европа. В този труден економически момент Европа трябва да насърчава е, развитието на културния си потенциал, като същевременно обаче се бори за запазване на разнообразието. Благодаря ви, госпожо Доклачи. Сега давам думата на господин Лопес Санчес. Благодаря ви, господин председател, че отново ми давате думата. Благодаря на колегата за изготвянето от нен доклад. Отново трябва да си зададем въпроса за младите и най-вече за младите творци. Културата действително е важен фактор за сближаване и като имаме предвид огромната младежка разработка в Европейския съюз в момента, е важно културата да се да представлява шанс за млади творци. Тук не говорим за култура, която да бъде субсидирана от държавите. Напротив, трябва да насърчаваме младите творци да бъдат не само творци, но и предприемачи. Трябва също така да вземем правити въпроса за културното изключение. Не бива да говорим за изключване. Трябва да има истински културен обмен между Европейския съюз и Съединените щати. И накрая споменахте културният обмен на регионално равнище. Смятам, че той допринася е, за една европейска култура, която да уважава всички региони, включително и извън Европейския съюз. Благодаря ви. Думата има госпожа Криспа. Yeah. There is a blue card. Will you accept? Има синя карта. Приемате ли я? Mr. Lockhart. Okay, I will give the floor uh, directly to Mr. Lockhart. Добре, такъв, такъв случай давам думата на господин Локхарт. Я er også som repræsentant for kulturudvalget Благодаря, господин председател. Член съм на Комисията по култура Наистина благодаря на докладчика за важния, и при... за важния и принос към днешните разисквания. Напълно съм съгласен с това, че творческият сектор може да допринесе за стимулирането на заетостта и справянето с кризата. Четейки доклада, установих, че в него в известна степен се залага на протекционизма. Твърди се, че може да бъде защитен творческият сектор, например чрез въвеждането на културното изключение при културния обмен с Съединените щати. Нашата група е против едно такова становище. Според нас то ще доведе до повече проблеми, отколкото ползи. Трябва да насърчаваме развитието на свободния пазар в областта на културата. Културата ще може да оцелее в отделните държави членки, въпреки конкуренцията от страна на други държави, например на Съединените щати. За датската делегация въвеждането на културното изключение е червена линия. Не може то да се обсъжда по време на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия с САЩ. Господин Пашка. Е, Благодаря, господин председател. Обществените консултации, посветени на Зелената книга за културния сектор, беше допълнена със съобщение от страна на комисията. Независимо от това, че комисията предвижда нов тласък за насърчаването на растежа, значението за обществото си остава недооценено. Например, малки групи лица, които са започнали своят, своят бизнес в гаражи или апартаменти, сега определят стандартите на комуникациите в цял свят. По-добрите условия в САЩ подпомогнаха създаването на Apple, Microsoft и Google. Творческия сектор може да осигури тласък на творчеството в обществото, но ние трябва да дадем възможност това творчество да се развива. Ето защо в Европа трябва да създадем условия, които да насърчат творчеството. Дами и господа, сега ще дам думата на комисаря Рединг. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, Европейската комисия приветства подкрепата за интегрирания подход към културния и творческия сектор в Европа. Смятам, че споделям едно общо убеждение, а то е, че това са най-обеща... едни от най-обещаващите сектори в Европа. Те ще играят важна роля в стратегията за растеж и работни места. Поради тази причина Европейската комисия призова държавите членки да развият много степени стратегии за насърчаване на потенциала на творческия сектор и тези стратегии трябва да бъдат в, сред водещите в техните планове за развитие. Нашето изявление, както и програмата за творческа Европа, са два основни инструмента за постигането на тази амбиция. Ние отбелязваме с удовлетворение, че докладът на госпожа Санче Шмидт наистина разглежда всички пречки, които идентифицира Европейската комисия. Например, творчески умения, регулаторна рамка, достъп до финансиране, предизвикателствата пред цифровизацията и глобализацията, нуждата за повече достъп до международните пазари. Европейската комисия заложи дългосрочна визия, но има и практически краткосрочен дъл... дневен ред с 40 действия. Ще бъде изпълняван координирано през едните години. Новото поколение финансиране на ЕС за периода 2014-2020 година ще даде много възможност на творческия сектор. Програмата Творческа Европа ще подпомогне творци, професионалисти, организации да работят в трансграничен план, за да имат максимално широка публика. Изключително е важно е творците, местните регионалните власти да продължават да се възползват от фондовете в кохезионната политика. Европейската комисия приветства доклада и се надява на един добър принос на културния сектор към регионалното и местно развитие. Благодаря, казва председателя. Приключихме дебата по тази тема. Гласуването ще бъде днес в 12 часа. Dalším bodem jednání eh, je prohlášení Следващата точка в дневния ред е съобщение от страна на комисията за етап на развитие на преговорите по Европейския банков съюз. Както виждате,